Thank you so much. Thank you. Ora sentirei eh, il signor Albert Grech, che è membro della Task Force SEA Iran. Prego. Сега представител на работната група за Иран. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Бюхнер и госпожа Лох Билер. Е, правя това изказване от името на работната група Иран на службата за външна дейност. Ние се притесняваме от съдебните процеси срещу екоактивистите. Настояваме те да бъдат е, освободени. Особено се възмущаваме от това, че до тях няма достъп и е, се притесняваме от е, данни за това, че не им се предоставя медицинска помощ. Е, тази загриженост е, се изразява от януари 2018, в това число и на диалога на високо ниво през ноември месец. След като започна процеса срещу екоактивистите, имаше контакти на високо ниво между представители на СВД и Иран ние повдигнахме въпроси за съдбата на тези активисти. Също така призоваваме държавите членки да изразят загриженост. Доколкото разбирам, държави членки са направили това чрез посолства си в Иран. Ние ще продължим да настояваме задържаните да бъдат освободени и да им се предоставят основните права. Ние имаме открит канал за комуникация с Иран, който можем да използваме, за да повдигаме а, въпроси като водените дела и други проблеми, свързани с правата на човека. Благодаря. Можем да приключим разискванията. Искам само да потвърдя от наша страна ангажимента ни, твърдият ни ангажимент към задържаните, но заедно с това ангажираността ни към правата на човека в Иран. Ние подкрепяме напълно дейностите на Human Rights Watch Напълно съм съгласен с колегата Бюкнер, който казва, че Иран вреди сам на себе си, защото като Европейски съюз ние осъществяваме своята дейност и защитавахме и отстоявахме споразумението с Иран, даже и след като САЩ решиха да се оттеглят от него не гледаме с добро, не гледаме с добро око на активизма на американската администрация и на Майк Помпио. Беше организирана наскоро среща, за да се подготви една конфронтация с Иран. Ние трябва да сме наясно с това. И Казвам това, защото всичко е много странно. Даже и срещата на американската администрация с представители на онези, които разрушиха кулите това е странно поведение, но тази среща с талибаните може да се използва, ако САЩ решат да се намесят в Иран. Казвам това, за да е ясно, че репресия срещу правата на, на човека не помага. Е, води до допълнителна изолация на тази страна. И в е, открития канал за диалог е, между Европейския съюз и Иран това трябва да се казва ясно. Ние трябва да кажем, че правата на човека са от простепенно значение за нас. Те трябва да бъдат защитавани благодаря ви за тази размяна на мнения и мисля, че можем да приключим заседанието сега и ще се видим утре сутринта. Благодаря.